Good morning. Добро утро, скъпи колеги. Добър ден, дами и господа. Аз съжалявам, че ви накарах да ме чакате 8 минути. Може би не всички бяха тук преди 8 минути. Но пък аз трябваше да, да свърша нещо много важно. Телевизията Арте искаше да направи нещо като предаване за нашата комисия и ме снимаха. Така че трябваше да бъда ма, нещо като актьор за няколко минути. Сега това не, не е обичайната ми роля, така че бях малко нервничък. Но сега можем да започнем нашата работа, тъй като вече сме закъсняли if I may start. Adoption of agenda, if there is... Приемане на дневния ред, ако нямате възражение можем да приемем дневния ред без никакви възражения. Днес след обед заседанието ще започне в 14.30. Може би за пръв път в нашата история ще започнем в 2.30 и ще приключим в 6. А за бъдеще, може би, това ще бъде е, вече нашето правило. Така че всичко ще започва половин час по-рано вече. А, приемане на протокола септември 17 и ако нямате никакви възражения, възражения, ще смятаме, че в края на заседанието протокола е прият. Uh, така, преминаваме към точка четвърта от uh, дневния ред. Аз съм докладчик по тази точка. И ще разгледаме проект от доклада. По становище на комисията относно пакета за чиста енергия. Това са така по-общи размишления относно новите предложения, които трябва да направим. Разполагаме с един час, не чак цял час, но да речеме 45 минути за дебата. Така че нека да започна сега. Аз съм вашия представител и вашия докладчик Комуникация, съобщението на комисията е добро предложение. В доклада исках да се спра на основните предизвикателства от гледна точка на заинтересованите страни. Аз направих един списък в точка 2 на новите на иновациите в екосистемите. Това е много важна точка. Важно е да знаеме кой участва и кои, кои са основните действащи лица и заинтересовани страни. Е, гледната точка на участващите страни са в е, точка четвърта. Сега най-важното е да има е, последователност в новите действия и да има достатъчно яснота и, и е, предвидимост. Така че цялата рамка трябва да бъде много по-структурирана, да има повече, възможност, е, повече възможности и структурата да е общо европейска. Разбира се, е, държавите членки имат свои новаторски дейности, които ще продължат да е, провеждат, но също така необходимо е да има дългосрочно финансиране от девета е, рамкова програма, да има новаторски новаторско финансиране от нови инструменти и чрез е, а, от нови източници, които могат да бъдат и, граждански. Това е много важно за цялостния растеж на економиката и по-специално в отрасъла, свързан с новаторствата. В глобалния контекст са необходими нови методи за финансиране, нов, новаторско финансиране от нови източници. Ще трябва да въведеме и нови инструменти за насърчаване на въвеждането на нови технологии, които да бъдат предимно а, чисти технологии, особено към страни, които все още не са готови да използват нови технологии, с които разполагат, но които все още ще разчитат повече на е, изкопаеми горива. Така, може би най-важното тук е да имаме кампании за а, така публично, за, за, за публичност, за, но същевременно е най-важно гражданите трябва да знаят а, какви, на какви услуги могат а, да разчитат а, и с какви нови технологии ще разполагат за в бъдеще. Т.е. с една дума а, трябва да си помислиме как да ще промениме като цяло нашия начин на живот. Но тук ключовата дума е иновация, иновация и пак иновация. Има има тук някои предложения, но аз не, аз не съм ги изброил. Защото според мен най-важното е да, да видим какви са системичните предизвикателства, пред които сме а, из, изправени. Защото не, не, не трябва да мислиме само за новата иновационна технология, а като цяло за иновациите, които трябва да бъдат въведени на всички етапи в системата. Е, ще получиме становища от комисиите Енви, Транспорт е, и е, ИМКО. Знаете, че транспортния сектор е от огромно значение, защото а, транспортния сектор а, из, използва предимно а, първични енергийни ресурси. И оп, като, като, като цяло енер, енер, енергия се използва предимно в отраслите транспорта и в строителството, около 70% от енергията се използва в тези два а, отрасъл. 25 секунди вече повече, отколкото трябваше да говоря, но това беше мой увод. А сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, господин Курумбашев от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин Бусък. Първо, искам да ви благодаря за отличната работа и за отличното сътрудничество, по което имахме, работейки по този доклад. Сега първо искам да подчертая географската неравнопоставеност между различните държави членки. по принцип, която има повече увеличаване на кохезионни средства, на средства за, по силата на фонда за сближаване. Те отиват по-скоро към Централна и Източна Европа, докато иновационните средства като че ли са по-насочени към Западна Европа. Така че този липс, този липса на баланс трябва да бъде коригиран и защото повече от 80% от патентите и нова... иновационните е, технологии се е, прилагат е, в тези нови държави членки. И още нещо, което искам да подчертая – как използваме средствата от Хоризонт 2020 и от ЕФСИ. И тук трябва да се помисли за по-добро географско преразпределение на тези средства. Европейския съюз и трябва също така да види как, какво е взаимодействието между различните действия, свързани с а, прилагането на чисти тех, технологии, новаторството, като обаче се а, внимава какви ще бъдат социалните последици и се работи по посока на по-добри и качествени работни места. Необходимо е също така да се работи по в по-тясно сътрудничество с регионалните и местните органи на властта, които е, да предприемат и да прилагат тези е, нови методи и технологии. Вие казахте, че нямате да навлизат, че нам навлизате в подробности, но ми се струва, че би трябвало да си помислиме за новия вид мобилност и по-специално водо, водо, така наречената водно, водородна мобилност, както и а, взаимодействието между транспорта и сектора електричество, за да могат иновациите в тези а, два отрасла да бъдат по някакъв начин обединени и а, финансирането да бъде по-ефективно. От името на АЛДЕ госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за вашата работа. Алде, Алде винаги подкрепя след 8 отделни доклада по въпроса в цяло в цялото целия пакет за чиста енергия, трябва да си помислим по какъв начин Европейския съюз може да бъде двигател и в тази област. Бих, бих искал да добавя пет точки. Е, новаторите трябва да бъдат е, основните наши партньори в тази работа. Обаче не е необходимо да се създават е, нови структури, а по-скоро да се осигурят условия за дългосрочни инвестиции и възможности за откликване на предизвикателствата от новите технологии. Втори вие казахте, че трябва да има повече а, координация между при използването на различни инструменти в Европейския съюз. Това е от огромно значение, основ, основно за малките и средни предприятия, както и за малките оператори, които не често а, са в течение на новаторството и на а, това, новите технологии, които биха могли да използвали но новаторството и иновацията трябва да бъде насърчавана е, във всички области – защото липсата на координация може да бъде пречка за развиване на някои нови интелигентни технологии. Също така трябва да се е, усъвършенстват инструментите, които да насърчават научно-изследователската дейност, но също, също но също времено трябва да бъдем много предпазливи при поставянето, при поставянето на целите и също така пазарните механизми, прозрачно, прозрачността, особено при доставчиците на енергия, са от огромно значение, за да могат наистина нашите потребители да бъдат добре информирани. Благодаря ви, госпожо майстер господин Далунди. Европейският съюз се присъедини към КОПА 21 и трябва да бъде на висотата на поетите ангажименти. За това трябва да има по-ясна връзка между различните цели и нашата политика. Финансовите ресурси и целите трябва да бъдат в съзвучие. Новаторството в Зеленото новаторство трябва да бъде двигателя и трябва да заема основната е, основния дял от научно-следователската работа. В становището на комисията се казва повече новаторство и по-малко субсидии за изкопаеми горива. Това е много добра изходна точка за така нареченото зелено развитие. Така че аз ще работя с, в тясно сътрудничество с докладчика, за да можем да създадем инструментите, които да ни позволят изискват да бъдем на висотата на своите ангажименти. Господин Бенито Зилага, следващият от Зелените. Благодаря на всички. Първо, искам да благодаря на докладчика за подхода, защото ние всички споделяме необходимостта от развитието на нови, по-чисти технологии. Е, енергията и трябва да бъде по-устойчива, но ние смятаме, че новаторството само за себе си не е решение, не е магическо решение на всички проблеми, които имаме е, защото техническата иновация трябва да се придружава от социална иновация. Енергийният сектор трябва да стане по-демократичен и да бъде за благото на всички. Като цяло смятаме, че това, че енергийният преход трябва да бъде ръководен и наблюдаван от гражданите. Те да бъдат в центъра на нашето внимание. Мога да мога да кажа, че 50 50% от енергията в Испания, например, може да бъде произведена от гражданите. И мисля, че подобна цифра би могла да бъде реална и в други държави членки. но а, използването на възобновяеми източници на енергия без устойчивост е не, е, е, не, е, не е, е нещо, което би трябвало да насърчаваме и като цяло ще работиме с докладчика наистина, за да постигнем добри резултати. Благодаря ви, колеги. Господин Шулце. Um... Не съм докладчик в сянка, но въпреки това ще си позволя няколко думи. Първо колега Бузек, поздравявам ви за изключително балансирания доклад, който засяга много важни моменти за бъдещето финансиране. Аз искам да се спра по-специално на финансирането на изследователската дейност в областта на енергетиката. Колкото може по-небюрократични трябва да бъдат процедурите за отпускане на субсидии за изследване. Защото у нас, например, изследователите, когато се попитат дали да кандидатстват за европейски или национални пари, избират националните, защото става по-бързо, критериите са по-малко, процедурата е по-опростена. Това трябва да стане факт и на европейско ниво, за да не бъде за да бъдем по-ефективни. Също така географската компонента при енергийните иновации е много важна. Силни в изследванията страни, като Швейцария и Англия, Великобритания, трябва да бъдат привлечени и да останат наши сътрудници. Същото се отнася и за Турция, защото рамковата програма трябва да обхване турски университети, изследователски институти като партньори, по проекти. Нека да бъдем открити като учени, макар че политическата ситуация в момента е доста сложна. Благодаря. Благодаря, колега. Европейската комисия може би ще вземе думата. господин Филип Туркенс от Генерална дирекция научни изследвания. Благодаря, господин председател. Европейската комисия, благодаря и господин депутата Бусек и другите членове на комисията за работата по това становище. Това становище показва, че че вие познавате задълбочено темата и работите активно за насърчаване на енергийния преход. Напредък след една година дейност ще, ще бъде докладван по време на представянето на годишната, годишния доклад. Националните планове трябва да бъдат механизми, които да ни позволят да координираме европейските и националните програми в областта на енергетиката. Информацията относно финансирането са включени в националните и трябва да бъдат включени в националните планове, включително и в програмите до 2300 и от след нея. По този начин наистина ще се оформят едни цялостни програми трябва, разбира се, да има синергия между различните финансови инструменти и вече стигнахме до съгласие относно така наречено а, едно гише за, за а, е, финансиране. както и за е, бюрото, което ще е, извършва консултантска работа. Но новите принципи се прилагат е, в новия пакет за мобилност. Необходимо е обаче да, да, да, се, взема, да се предприемат е, мерки тези нови инструменти и методи да могат да излезат на пазара. За това трябва да, да се променят до известна степен и правилата, свързани с обществените поръчки в този сектор. Трябва да има а, и а, между е, секториална работа, тъй като необходимо е също така е, да се е, преразгледат и стандартите, а това може да стане само при по-координирана работа между различни европейски служби. Дискусиите от относно следващата програма. В момента се провеждат. Ние е, вземаме е, предвид и вашето становище. Необходими са допълнителни средства и комисията също. Също така смята, че Европейският съюз трябва да бъде двигател в областта на новите чисти технологии. Също времено обаче държавите членки трябва да имат известна гъвкавост и да могат да използват своите национални специфики, за да допринесат за една цялостна политика в областта на чистите технологии. Благодаря ви! Благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че е, подкрепиха казаното от мен. Ще взема предвид всички ваши е, забележки, всички ваши предложения. Като цяло, разбира се, трябва да се насочваме предимно към ресурсите на чистата енергия, но но за мен е най- Важното е да има повече, е, по-малко емисии като цяло, но не само. Е, но от всички видове емисии, както и от е, малките част, частици. защото знаеме, че използването на някои нови видове горива може да а, бъде опасно и последиците да бъдат по-опасни, отколкото сме предполагали. Също така е много необходимо да се преразгледа целия а, използването на всички и технологии и горива в транспортния сектор. Така че всички, всички решения а, трябва да бъдат а, синергични, трябва да има наистина а, координиране. Срока за внасене на изменение 17 е октомври т.е. другата седмица, всъщност другата седмица, 17 октомври 12 часа. Ще разгледаме измененията на 27-28 ноември и най-вероятно ще гласуваме доклада в пленарна зала през март 2018 година. Така че след края на ноември аз и е, докладчиците в Сянка ще трябва да работиме много активно за да е, успееме да е, отработиме е, консенсусни изменения. Обаче сме 20 минути напред, така че 20, 20 минутна почивка за по една цигара, чаша кафе. Е, и все пак не дайте практикува много нездравословни дейности през това време. Mr. Wizard, if you have time, we could look at the loading list, but mainly at the coordinate.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 Pedro.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

колеги, дами и господа, нека да започнем с гласуването, тъй като часа е 10, сряда 10 часа, т.е. бяхме предвидили гласуване по това време. Имаме две законодателни предложения, които трябва да гласуваме. Започваме с тестуване на електронното гласуване. Много ви моля, натиснете зеления, червен или жълт бутон. Край е на, край на гласуването. За съжаление, а ако не си носите картата, не мога да направя нищо. Мисля, че всичко е както трябва, така че продължаваме, скъпи колеги. Много ви моля да не говорите по телефона и да приключите дискусиите преди започване на гласуването. Предложение за директива за измена на директива от 2010 година относно енергийната ефективност на сградния фонд. Ще разгледаме измененията едно по едно 203 за, против, въздържали се, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първи компромис за, против, приема се. Допълнение към компромис 1 за, против, въздържали се. Нека да провериме. Става дума за допълнение към първи компромис. Край на гласуването. Accepted. Compromise 2 in favor. Втори компромис приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 215, 5 четвърти компромис от за против въздържали се, приема се 225, за против въздържали се, нека да проверим. 225. Край на гласуването. Отхвърля се. 229 за против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 227. За, против, въздържали се, нека да проверим. 227. Край на гласуването. Приема се. 228. За, против, нека да проверим. Край на гласуването. Отвърля се. 230 за, против, въздържали се, отвърля се. 235 за, против, въздържали се, отвърля се. 234 за, против, въздържали се, отвърля се. 236 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 236. Край на гласуването. Отхвърля се. 237 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се пети компромис. За, против, въздържали се, приема се пети компромис. За, против. Нека да проверим. Пети компромис А. Край на гласуването. Има много въздържали се. Приема се, приема се обаче. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. Седма, седми компромис. За, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се. Всъщност да проверим. 258. Осми компромис за против, въздържали се, приема се. Девети компромис. Доста има против, нека да проверим. НП. Може и малко по-бавно. Девети компромис. За. Против. Въздържали се, приема се. Десети компромис за против въздържали се, приема се. Пет страници по-нататък, 10 А, за против въздържали се, приема се. 445 за против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за против въздържали се, приема се. 12 компромис за против въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 325. Отхвърля се. 53-то на Енви. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 13-ти компромис. За, против въздържали се, приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 57 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 7 страници по-нататък. Допълнение към 15 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Към 15. Допълнение към 15. Край на гласуването. Отхвърля се 16 компромис за против въздържали се, приема се. 7 страници по-нататък. 17 компромис за против въздържали се, приема се. 18 за против въздържали се, приема се. 19 за против въздържали се, приема се. 341 за против. Нека да проверим. 341. Отхвърля се. 20 компромис. Извинете. 370 втора част за против. Нека да проверим по електронен път. 370 втора част. Отхвърля се. 20 компромис за против въздържали се приемат се. 405 за против въздържали се отхвърля се. 410 405 405 Край на гласуването. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 компромис, приема се. Четиристотин за, против. Нека да проверим. 223. Отхвърля се. 57 втора част. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Приема се. 447 за, против, 22 за против въздържали се приема се. Допълнение към 22 компромис за против въздържали се. Нека да проверим. Става дума за допълнение към 22. Отхвърля се 23-то. Приема се допълнение към компромис 23 за против. Допълнение към 23-то. за против. Отвърля се. 400

479 се оттегля. 481. Отхвърля се. 472. Отхвърля се. 482. Нека да проверим. 482. Край на гласуването. Отхвърля се. 483. Отхвърля се. 484 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 че компромис. Приема се 7 срези по-нататък. 69-то. За против. Нека да провериме. Отхвърля се. 523 отхвърля се. 524 за против. Въздържали се отхвърля се. 524. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Отхвърля се. 25 компромис за, против въздържали се, приема се, 6 страници по-нататък, 74-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 563 отхвърля се, 26-то и компромис за против въздържали се приема се, 29-ти компромис за против въздържали се приема се, 29 А. Приема се. 573 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 573. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 Б. Приема се. 30 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 20 и... Произпрощавайте. 583-то изменение. Извинява се председателя. 583. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 27 компромис. За, против въздържали се от 80. Отвърлят се 591. Отхвърля се 32. 31. Приема се 32. Приема се. Допълнение към 32 компромис за против въздържали се. Приема се. 681 за, против. Нека да проверим. 681. Край на гласуването. 680 отхвърля се. 681 за, против, тържали се. Отхвърля се. 683-84, 683-84 заедно. Край на гласуването. Отвърлят се. 625. подхвърля се. 626 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 623. Нека да провериме. 623. Отхвърля се. 28 компромисъл. Приема се допълнение към 28. Отхвърля се. 33 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 71 за против. Въздържали се. Отхвърля се. NV2 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за против. Нека да проверим. проверим.

Край на гласуването. Отхвърля се 74 за, против, въздържали се. Отхвърля се 76 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. 77 за против отхвърля се 34 компромис за против приема се 35 за против приема се 88 за против, нека да проверим 88. Край на гласуването. 36. Компромис. За, против, въздържали се. Отхвърля се 97 за, против. Въздържали се. Нека да Край на гласуването. Отвъртат се. 37 компромис. Приема се 39 компромис. 38, прощавайте, 38. За, против, въздържали се. Приема се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 против въздържали се, приема се. 44 за, против въздържали се, приема се. 133 за, против въздържали се, отхвърля се. 134 за, против. Нека да проверим електронно. 134. Край на гласуването. Приема се. 135 за. Против. Сто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 135. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Спечелихте. 136 за. Против. Нека да проверим електронно 136 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 137 за. Против. Нека да гласуваме електронно и по него. Край на гласуването. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. НБ 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 за, против. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 44А. За, против. Въздържали се, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против. Нека да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за, против въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. 155 изменени за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, Против? Нека да гласуваме електронно. 156. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 49 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. То 72 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме 169-то. Край на гласуването. Приема се. 170 за, против. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 175 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 176 за, против,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 183 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 51 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 189. Край на гласуването. Приема се. Компромис 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 193 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 32 е за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 33 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 53 за, против, въздържали се, приема се. 199 няма да го гласуваме. Гласуваме 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега преминаваме към крайното гласуване по целия проект доклад с измененията. И ще бъде поимано гласуването. Гласувайте, моля, сега. Благодаря ви. Край на гласуването. Добър резултат. е доклада. Поздравление на нашия докладчик. Сега гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори по член 69C. Гласуваме поименно отново. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. С голямо мнозинство приемаме решение за започване на междуинституционални преговори. Господин докладчикът иска да каже няколко думи. Даваме му думата сега. Съвсем накратко. Благодаря на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество. Много се радвам, че имаме голямо мнозинство за започване на институционалните преговори. Благодаря на Стефани и Софи от моя екип, които свършиха чудесна работа. Благодаря. Сега започваме гласуването по втория документ, адаптиране към членове 290 и 291 от договор за функциониране на Европейския съюз. И сега гласуваме поименно писмото до Комисията по правни въпроси. Край на гласуването приема се с мнозинство. Благодаря, че участвахте в гласуването. Свършихме тази част от нашето, нашето заседание и сега преминаваме към следващата част, посветена на проекта ИТР. Много важна тема в нашия дневен ред. Ако искате да излезете от залата, колеги, ще ви помоля да го направите веднага. Тихо. Без разговори в залата. At 11 o'clock, yeah? Could you replace me, yeah? Good. Great.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 Uh, dear colleagues. Мога ли ви помоля докладчика колегата Бенсън? И други колеги в дънто на залата да седнат или да излязат. Трета възможност няма. Или седнете, или излезте от залата веднага. Uh, thank you very much. Благодаря. Започваме много важна тема. Европейският принос за преразгледния проект за международен експериментален термоядрен реактор наши гости са Герасимус Тома, заместни генерален директор по въпросите на енергетиката, генерална дирекция енергетика, господин Бернар Биго, генерален директор на организацията ИТЕР и господин Йохан Швермер, директор F4E е, синтез за енергетика. На 14 юни 2017 година, преди 3 месеца, комисията излезе с своя комюнике във връзка с преразглеждането на проекта ИТЕР. Вие сте водеща в преговорите за предстоящите преговори по многогодишната финансова рамка по Брексит. Имаме един час на разположение за нашата дискусия. Първо ще дам думата на господин заместник директор Томас, за да ни представи накратко съобщението на комисията по въпросите за ИТР. Много благодаря, господин председател. Имам една PowerPoint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 Виждате схема на реактора, който а, в момента изграждаме в партньорство с седем държави. Както председателят каза, през юни 2017 година комисията прие съобщение, а, с което търсим подкрепата на, Европ... на съвета и комисията за продължаване на проекта ИТЕР. В това съобщение по прозрачен начин се представиха проблемите, закъсненията в миналото и предложихме една прозрачна картина не само на настоящото състояние, а и на развитието до края на проекта. Това е основата за нашия нов график, искаме да получим одобрението и съгласието на Европейския съюз, за да продължим. През 2015 година имаше важни действия. Беше избран нов директор на АИО и на организацията Fusion for Energy. Постигнахме много важни етапи Провеждаме мониторинг на 4 месечи и ще го правим до края на проекта. Тази нова основа на развитието, която искаме вие да одобрите, ще бъде основана на многодишната финансова рамка. Няма да надхвърляме таваните, предвидени в МФР но за 2020 година и след този период искаме одобрение за нов бюджет и е, искаме да са ясни рисковете. Имаме план за непредвидени ситуации. Не бяхме добре приготвени за, подготвени за рисковете и е, нямахме планове за непредвидени ситуации. но ако искаме да продължим с този проект, трябва да сме наясно с рисковете и с непредвидените ситуации. Искаме подкрепа от Европейския парламент, за да запазим водещата роля на Европа в разработването на термоядрените технологии в дългосрочен план. Разбира се, че енергетиката, основана на изкопаеми горива ще изчезне и ще се премине към възобновяеми енергии. Една част от тези технологии е тази, която разработваме ние и за това търсим вашето одобрение. Нашите международни партньори са много ангажирани. Искаме да получим тяхната подкрепа и за бъдеще. В миналото водихме много дискусии. А, сега можем да кажем, че сме а, напреднали доста. На 90% сме финализирали конструкцията на а, реактора, на 70% а, на 75% са ясни а, неплазмените компоненти. Имаме а, 839 а, договора, които са включени. Имаме не, не само добър напредък, а управлението на рисковете е доста по-добро. Ще а, продължим с а, ежегодни външни а, оценки и прегледи самото управление на проекта ще участва в решаването на проблемите. Какви са предимствата? Ще бъдат ли те дългосрочни или по-скоро краткосрочни? Когато говорим за такива напредничави технологии, можем да кажем, че 430 фирми участваха в бизнес форума в Авиньон на ИТЕР през 2015 година. А, имаше застой, но сега отново има фирми, които искат а, да а, работят с нас като подизпълнители и а, получаваме такива заявки всеки месец. Имаме също така и допълнително разработени а, продукти като а, последствие от а, нашите разработки. Ще ви дам само два примера. А, технологии за обработка на метал, който вече се използва в изграждането на самолетите Airbus а, и а, технологията за магнитен резонанс, разработена в рамките на проекта ИТЕР, сега се използва в медицинската техника за скенери, така че има много разработки, които се използват в различни области на а, а, економиката и на на медицината. Имаме обща идея за развитието на проекта, имаме пътна карта, всички участници са наясно, че трябва да покажем, че термоядрените технологии имат бъдеще и затова комисията търси одобрението на Европейския парламент и комисията за продължаването на този проект. Много благодаря, господин заместник генерален директор. Беше много важно да чуем позицията на комисията а, също по отношение на инвестициите и финансирането. А, следващият ни оратор е господин Бернар Биго. А, той е генерален директор на ИТЕР. Много благодаря за възможността да представя етапа, на който се намира развитието на проекта ИТЕР. Надявам се, че можете да покажете моята презентация. Тук виждате мястото, на което се работи по проекта ИТЕР, местоположението. Имаме 45 хектара. На тази територия се изграждат много сгради. Една част от тях вече са готови и ще бъдат оборудвани в най-кратки срокове. Този проект е изключително важен за изграждането на инфраструктура за изследователска дейност в областта на термоядрените технологии. Тази технология ще допълва възобновяемите енергии и тя ще бъде основополагаща. Виждате, че този проект може да напредне само с международно сътрудничество, защото а, самият реактор а, е толкова голям, че за една държава ще отнеме 20 години, за да го изгради сама. Използваме най-нови технологии, има нужда от вакуумни съдове, с, които са високи 20 метра и са с диаметър 20 метра. Трябва да бъдат изключително прецизно изпълнени и не бива да има по- повече отклонения от а, малко милиметри. А, в момента работим с седем 7 а, държави, които а, а, са след водещите економики аз поех проекта от 2015 година, управлението на този сложен проект. Създадохме нова организация. Тя е управлявана съвсем ясно. Ще направим и основен преглед, за да сме сигурни, че вървим в правилната посока и спазваме бюджета. През 2015 16-17 година получихме одобрение е, за нашия преглед е, на солидната основа на проекта. Е, този проект за проверка продължава, както ви каза колегата ми Герасимус. И като резултат на това имаме вече солидно управление, управление на риска и сме наясно с необходимите конфигурации. Може да се каже, че за Европейския съюз е а, голямо предимство да продължи с а, този проект. А, Искаме да реформираме организацията си не само за да имаме прегледна документация и добър график. Предвидили сме седем етапа, които да проверяваме, за да виждаме дали се движим в правилната посока. Виждаме например, компонент, така нареченият фидер, 70 хиляди ампера е напрежението, с което ще работим. Това е, са изключително сложни, предизвикателни технологии. Сега в момента имаме реалистичен график. Виждате етапите, за да стигнем до първата плазма до 2025 година. Възложили сме поръчките на седемте държави и партньорки и ако някой не се справи, това ще предизвика допълнителни разходи и ще ни забави в графика, понеже няма да можем да довършим реактора на място. А, така че до 2025 година искаме да сме получили тази първа плазма и виждате а, графика ни за допълнителните монтажи, а, за да а, поддържаме а, високата, а, високото напрежение на енергията от термоядерния термоядрения синтез. А, трябва да рециклираме и материал. Така че до 35-та година искаме да монтираме допълнителни компоненти. В момента се работи, седемте държави членки ни снабдяват с резултати и ако ни посетите на място, ще видите всички иновативни технологии. В момента сме на правилният път и имаме потвърждение от седемте държави и партньорки, на които възлагаме надежда си, че всичко ще бъде добре. Виждате, че проектът ИТЕР се развива добре. Тук виждате биощитът, който предвиждаме за нашата да изградим на нашата, нашето местоположение. Много благодаря. Много е важно за бъдещето. Сега ще чуем Йоханес Швермер, директор на организацията 4, F4E. Много благодаря за възможността да говоря. Нашата организация беше беше създадена преди 10 години. Седалището ни е в Барселона, в Испания. Имаме 470 сътрудници, работим в Германия и в Япония. Събрали сме изследователи от цяла Европа. Имаме 6,6 милиарда предвидени в МФР до 2020 година. Сега а, говорим за периода след 2020 година. А, виждате а, строежа на нашата инфраструктура. Вече а, има сгради. А, работят всеки ден там повече от 1700 работника. Каним всички да ни посетят на място, защото така ще добиете впечатление от първа ръка. Европа, както каза Бернар Биго, ни снабдява с много основни компоненти, турноидните бобини, много сложни технологии. Тук виждате част от екипа, с който работим. Виждате друг компонент с размер на джамбуджет. винаги работим в консорциум с фирми от европейски държави, от различни европейски държави. А, виждате тук а, огромния съд, а, който а, е възложен. А, той се изпълнява от различни фирми. А, имаме, а, например, а, германски фирми, а, които. А, работят в областта на лазерните технологии. Имаме партньори в Италия също така. Когато говорим за финансиране в Европа приноса на Европейския съюз е сериозен. 40 милиарда вече сме похарчили в сегашната многодишна финансова рамка до 2025 година. Са предвидени 570 милиарда. Виждате сумите, с които сме разполагали в последните години. В краткосрочен план нашите разработки набират място в европейската економика. Виждате разпределенето на средствата в различните държави и участници. Няма на практика европейска държава, която да не допринася за този проект. F4E е, е организация, която започна от нулата преди 10 години. Както господин Тома и Бернар Биго започнаха, казаха вече, започнахме 2015-2016 година да професионализираме организацията и да я изместваме от чисто научно ориентирана към организация, която управлява международен проект. Аз самият съм се занимавал с а, а, управление на прехода и в миналото, а, така че допринесох така, за озряването на процеса на прехода. Тази година, на 30 ноември, ще празнуваме 10 годишния си юбилей в Барселона. Всички сте добре дошли. Мотото ни е а, да а, пренесем енергията на Слънцето на Земята. говорим за термоядрената енергия, която идва от космоса, от планетите, звездите, древните гърци са искали да летят като птици, да използват енергията на слънцето и да имат силата на богове. Така че, започвайки с, продължавайки с Лилиентал, вече сме стигнали доста далеч в развитието на технологиите. С летенето се справяме, с енергията от Слънцето трябва да работим повече по този въпрос. Благодаря. Благодаря много за тези презентации. А сега въпроси, забележки. Шон Кели е първият ни. Благодаря. Благодаря и на трима ви. Наистина това е много технически въпрос, но същевременно и много важен за всички нас. Видях на слайдове, че, че ядрения синтез, е, синтеза може да произвежда на практика неограничено количество енергия. Вие казахте, че това ще допълни и а, възобновяемата енергия, но след, но след като тя може да бъде на практика а, неограничена, може ли да замести всякаква друга енергия и а, като има достатъчно ефективност на разходите. Е, споменахте също САЩ и техна и е, приноса на трети страни. за да може наистина изследванията да напредват. Е, тези страни независимо ли действат И ако наистина и постигнем това неограничено количество енергия, те ще се възползват ли безплатно от това или ще си платят своя дял? Господин Похле. Но преди това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 Очекава се... Спинов, такива... А, спинов. 20% příspěvku Euratomu a byla již... Франция ще допри... ще финансира 20% от проекта. Е, какво е по принцип мнението на Франция, тъй като програмата е разчетена до 2035 година. Какви ще бъдат последиците от Брексита? Дали имате ня- някакви мнения и някакво официално становище от страна на британските власти. Ребека Хармс. Всъщност имам две бележки понеже в цялата дискусика около ИТЕР има едни постоянни теми. Това, за което говорихте днес е, че можем да разчитаме на едната константа, именно, че нещата ще поскъпнат. Е, в, е, с ИТЕР винаги е било така, въобще е в изследванията в областта на ядрения синтез е така. И другата константа, на която винаги можем да разчитаме, е че прогнозата за това, кога ИТЕР ще влезе в експлуатация, се отдалечава все по-далеч в бъдещето. Във връзка с това е, трябва да се попитаме дали Европейският съюз, след като е инвестирал толкова много пари, наистина може да разчита, че ще се решат е, сегашните и бъдещите проблеми във връзка с предизвикателствата от измененията на климата. Що се отнася до е, европейските средства, винаги сме ги изчислявали като процент от общия бюджет на Европейския съюз. Но според мен е много по-важно и комисията вероятно ще потвърди, е, трябва да видим какъв е процента на средствата вложени в ИТЕР от общите средства, вложени за изследователска и развойна дейност в Европейския съюз. Аз лично не разполагам с тези данни, но комисията за сигурност ги притежава. Колегите, които решават бюджети за вземат решения за бюджет за изследователски цели, трябва да знаят колко пари се дават за изследвания в областта на енергетиката и каква част от тези пари отиват за ИТЕР вече от 50 години в фундаменталната изследователска дейност се работи по ядрения синтез. Казахте, че има големи, е, сериозни, е, че има много преливания на средства. Има ли някаква голяма енергийна компания, примерно, или друго предприятие, което да участва? Има ли предприятие, което да инвестира за вашата изследователска дейност? Well, thank you very much, and dear colleague. Благодаря ви. Скъпи колеги, нашият председател за съжаление трябваше да ни напусне, защото има други работи. Трябва сега аз ще го заместя. Господин Ламасур. Господин председател, не съм член на комисията и но ви благодаря за това, че ми дадахте думата. Проследих с... Проследявам работата по ИТЕР с колегите, предимно в комисията по бюджетите. В бюджета. Това е, може би, единственият проект за фундаментални изследвания – който се ръководи на световно световен мащаб от Европейския съюз. Да, това е един много сложен а, проект. В началото бяха направени много грешки при управлението на проекта. Имаше много препокривания и пропуски, но се радваме, че новия екип, особено под ръководството на господин Биго. вече могат да, гарантират успеха на проекта и това ни а, радва. Това е дългосрочен проект. Европейският съюз има бюджетни гаранции и може да финансира този проект поне в средносрочен план по силата на многогодишната финансова рамка и в момента подготвяме нашите финансови ангажименти за следващите 5 или 7 години. Но, какво ще кажете за нашите партньори? Те могат ли да предоставят многогодишни финансови гаранции? и в рамките на на един на, на съветите. Понякога сме били изправени пред сложни проблеми, като например партньорите гарантираха финансирането, а ние не можехме. Но сега в момента какви са перспективите за бъдеще? господин, господин Занонато. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Аз също бях в Карадаш и посетих обекта. Така че мога да кажа, че винаги с голямо въодушевление съм се отнасял към термо, термоядрения проект. Аз съм от Падуа. Там се експериментира и изследва в тази област от повече от 30 години. А имаше един професор Ростани, който тогава беше директор на физическия институт, който още преди 60 години започна работа в областта. Вие сигурно познавате сина му добре, защото той дълго време беше, участваше активно в този проект. Нека да ви разкажа нещо когато преди 30 години беше основан на нашата група, експериментална група за термоядрени реакции, аз казах на Джорджо, попитах Джорджо колко време ще мине, докато се стигне до резултат. Той тогава ми каза ми някъде 20 години. След 10 години го попитах, той каза годините ще са 30. А сега наскоро го попитах и увеличи годините на 40. Така че колкото повече време минава, толкова повече време ни е нужно, се оказва. Същото научих и в Карадаш. Там а, успях да а, науча какви точно експерименти в момента се водят. Има, разбира се, много технически подробности. Може би в рамките на това столетие експерименталната дейност ще завърши с успешно създаден термоядрен синтез, който да продължи до половин час. Говорим за милиарди инвестиции и за това е редно да си задаваме и въпроси. А, също така научихме, че в Карадаш има опасност от земетръсна дейност, нещо, което не се казва на хората. Искам да попитам конкретно. Вие представихте нещата в много положителна светлина. Смятам обаче, че в този парламент трябва да се говори и за проблемите, защото решения се вземат след премерване на положителните и отрицателните моменти. Не можем да изпитваме само въодушевление и да не критикуваме. Така че ви питам направо, след колко време смятате, че вашата машина ще бъде в състояние да, каже, е, да, да покаже, че може да има стабилен термоядрен синтез? Втори въпрос. А, е, а, е, кой е моделът, който ще работи така, че наистина да произвежда електроенергия, защото ИТЕР няма да произвежда електроенергия. Целта е половин час да, за, за половин час да има термоядрен синтрес, след като а, нещата назреят. Искам да получа малко по-конкретна представа и то от научна гледна точност точка. Какво ще стане в рамките на този експеримент? Благодаря. Егрежа колега. <laughs> Следващият колега. Аз съм от е, града, където е учил Николай Коперник, така че е, наистина е, традициите в областта на физиката са огромни. Благодаря за мен. Удоволствие, че сте тук сред нас. Аз бях в Карадаш преди година, година и половина и наистина бях много впечатлен. И всеки, който се интересува от този проект, трябва да отиде на място да види наистина какво става. Доста е по-различно от това да ни прожектират слайдове тук. Аз имам един политически въпрос, който се поставя често обаче. Когато бяхме там на място, аз попитах каква е ролята на Русия. Защото все още сме а, така в противопоставяне с Русия. Вие ме убедихте тогава, че за сега Русия спазва всички свои ангажименти. Но САЩ в момента води друга политика в областта на климата, доста по-различна от тази при предично, предишната администрация. Така че това има ли някакви последици и влияе ли на разговорите с партньорите? Може би те в момента се така не са много убедени, че трябва да продължат на Господин Яреното го каза, толкова много пари вече са били инвестирани в този проект, че би било глупаво да спрем сега. Защото просто това ще, ще, ще, довед, ще се окаже, че просто само сме изхабили много средства и енергия през последните години за нищо. Благодаря ви. А сега ще, дадам, ще задам един леки, съвсем много лесен въпрос на френски. Въпросът ми е следния. Как, в какво се изразява широкото участие или на нашите партньори? извън рамките на Европейския съюз, третите страни, с техническо участие, финансово участие, като Япония, Съединените щати и другите. Дори в Чехия вече имаме токамак в Прага, който функционира – е, разбира се, трябва, не, трябва непременно да продължиме е, научната и развойна дейност. Аз лично съм а, работила в тази област и знам, и знам, че никога човек не може да предвиди какво ще стане. трябва Не можем да кажем след колко точно години ще произведем първото количество енергия. Това не е като да, да видите нещо на, на улицата, нали, нещата ми смущени са очевидни. Също времено смятам, че това е един изваредно важен проект. Най-важ, най-важният проект в областта на научната и развойна дейност в Европа. И наистина ние трябва да бъдем водещите. Така че моят въпрос е. Къде? Кое, кое е най-голямото препятствие, най-голямата пречка за постигане на съгласие през ноември. Благодаря ви. А сега много ви моля да отговорите на въпросите, които ви зададахме. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които ми зададохте. Господин Бигал, господин Шварма, ще изложат своите възгледи. За нас ще бъде тест за добрата ни, доброто ни сътрудничество като екип, дали ще се допълним в отговорите си. Господин Кели попита за естеството на енергията. Дали тя е, действително е неограничена, колко ще струва и какви ще са разходите на държавите. Комисията е много ясна в а, мнението си, че а, търговското приложение на термоядерния синтез а, ще бъде актуално едва във втората половина на нашето столетие. А, по отношение на политиката за климата ни, а, там се казва, че до края на нашето столетие ще трябва да а, сме разработили възобновяеми енергии, да се откажем от изкопаемите източници на енергия. Сега в момента се опитваме да екологизираме една част от източниците на енергия, да използваме по-чисти технологии, когато работим с газ но трябва да имаме и гаранции а, и трябва да сме наясно дали ще можем да заложим изцяло 100% на възобновяеми енергии или ще имаме нужда и от допълнителни технологии, а, които да бъдат а, пак свързани с изкопаеми енергийни източници или други альтернативни технологии. По отношение на разходите – Цената на проекта, който ви представяме сега, след всички прегледи, 18,8 милиарда е общата стойност на цената. По време на изграждането ще похарчим 45%, а по време на експлоатацията на реактора 35%. Така че държавите членки ще намалят приноса си в фазата на експлоатация. Имаме 20 милиарда резерва за непредвидени случаи и сме изчислили грубо сумите, защото а, защото говорим за проект с продължителност 35 години. А, предвидили сме около 55 милиона на година. А, така че около 550 милиона ще струва този проект на Европа всяка година. Това е величината а, на разходите, а, които са пред нас. Вие сте участвали в разработването на споразумението за ИТЕР. Комисията за сега смята, че Европейският съюз няма да може да се справи сам с разходите по разработването на тази технология. Китай също няма да може да се прави. Ясно е, че Европа е водеща в технологиите, но по отношение на някои технологии, на някои материали имаме какво да научим от другите държави. Така че международното партньорство е от голяма полза. Ние оставяме водещи, управляваме проекта и очакваме предимства за нас. А, това, което може да се каже, че е осигурено от 2020 година финансирането на този проект. а, има одобрение на референдум от страна на партньорите. Всички агенции от държавите членки ще внесат своята вноска. Новите насоки са одобрени от държавите членки. Така че очакваме 2018 година да има среща на министрите по въпросите на ИТЕР така че да имаме а, информация и одобрение не само от а, европейските държави, а и а, от другите държави членки а, Китай, Корея, Япония. Така че а, в тези четири държави вече има одобрение, а, на нас още ни а, предстои. В Индия тече процес на одобрение, очаква се окончателното одобрение на министър на финансите на Индия. Имаше среща на високо ниво, на което Индия потвърди ангажимента си да работи по проекта за термоядрен синтез. Какъв е подходът на САЩ? Още по време на предишната администрация САЩ заяви, че до края на тази година ще проведе още една оценка и те се обърнаха, възложиха Националната академия на науките и съответните агенции да направят тази оценка. Те продължават да се интересуват от този проект, разбира се. Така че в момента нямаме отрицателни знаци от САЩ. Другата седмица ще се срещна с новото ръководство. Там а, до края на този месец очакваме доклада на Националната агенция а, по науките и а, Националния департамент по енергетика ще излезе също с а, своя становище. На този етап се намираме. Очакваме от а, държавите членки, от Европейския парламент да ни даде мандат а, в САЩ се очаква изясняване на мандата от политическа гледна точка, но няма закъснение а, поради смяната на администрацията в САЩ. всичко тече по план а, до края на тази година. Имаше много въпроси, които ми зададохте които се отнасяха към а, научните изследвания, и е, тяхното приложение в економиката като вторични продукти. Мога да кажа, че е, нашия проект е, имаше лош имидж, закъсняваха договорите, закъсняваше плащането. от началото на 2015 година обаче имаме подизпълнители и а, договори, които се справят във времето и са доста ангажирани. Така че и ангажимента на промишлеността а, се развива положително. Говорихме за частно финансиране, попитахте ме за него. Комерциалното използване, т.е. търговското използване на термоядрената енергия все още е въпрос в бъдещето. Сега в момента говорим за други технологии и материали, които трябва да бъдат разработени. И не смятаме, че за сега частния сектор ще има интерес да инвестира в този проект. Франция потвърди ангажимента си да ни плащат 20% вноска. Знаете, че седалището ни е в Франция и Франция е държавата, която е особено ангажирана с този проект. Сега давам думата на моя на моя колега. Искам да ви помоля за краткост. Господин председател, вие говорихте френски. Ако ми позволите, аз ще говоря френски. Първо, по вашата, вашия въпрос, господин председател. Сега, проектът е едновременно и промишлен, и научен. Нашата отговорност е първо да от промишлени от промишлена гледна точка да създадеме устройството. За това е необходимо да бъдем много точни. От 2015 година работиме с отделните агенции и нашите доставчици за изпълняване на графика. А, то в нашия график е много амбициозен, но и реалистичен. И ние смятам, смятам, че ще можем да се впишеме в сроковете, дори понякога да трябва да намираме някакви решения пред неочаквани и не предвидени събития. Сега, второто е а, научният а, проект, т.е. създаването на нетна на нетно десетократно производство на енергия. Разбира се, научния план е безкрайно им амбициозен, но знаете, че в науката никога не знаеме какво точно ще откриеме и какво точно ще постигнеме. Понякога се постига много повече от предвиденото. Така че нека им да бъдем добър. Нека да имаме доверие на съответните научни работници за постигане на а, успешни резултати. 25 година това е нашата цел за постигане на плазма. Тоест, а, да можем да, е, да, да, да, да да, да, да различните елементи, които идват от различните е, държави, които участват в проекта. Е, каква е, какъв е приноса на отделните държави? Всички допринасят с технически средства. Нека, нека да да кажа а, конкретно как става. С, евро, с корейците и италианците стру, строиме реактора. Те не, от, не, от, не, от, не отдавна се срещнаха, за да а, обменят най-добрите практики, за да може а, създаването на устройството да бъде най-ефективно възможно. Тоест, всеки допринася с човешки и индустриални компетенции. Попитахте ме и какви ангажименти поемат нашите партньори в рамките на срока 25-та и 35-та година. Всяка, всяка страна има свои модели за финансиране. За разлика от Европейския съюз, в Япония не се подготвя многогодишен бюджет. Но също, също, времено Япония е поела ангажимента да планира ежегодния си бюджет така, че да може до 2025 година да бъдат осигурени средства. Знаете, че президента Тръмп обяви, че ще намали с 20% средствата насочени за научна и развойна дейност. В момента преговаряме активно с нашите партни, партньор, американски партньори. Но в е, началото на януари 2017 година е, американската администрация предвиди средствата, които ще трябва да бъдат одобрявани в последствие от е, е Конгреса. Питахте ме и какви ще бъдат последиците от Брексита. Не мога да ви кажа какви ще бъдат политическите последици, но, но след провеждането на референдума се срещнах с британските партньори, които казаха, че ядрения синтез е, за, е от огромен интерес за страната, че и тяхното е, тяхния проект е да предложат продължение на участието им в е, проекта, като разбира се се намери модалността на тяхното участие от страна на комисията, съвета и парламента. Аз не мога да кажа, че е, не съм ентусиаста, защото подобен проект не може да бъде разработван и е, а, изпълняван без ентусиазъм. Но се, аз съм и реалист. Всеки ден се срещам с а, хора, ин, с инженери от различни страни. Знам какви са трудностите, но Европа, която е двигател на проекта, трябва да продължава да бъде водеща и защото ако един от партньорите ни закъснее с доставки или с а, не изпълни своя дял от а, работата, то това означава закъснения и огромни загуби за всички. Затова ние всички работиме, за да можем да се впишеме в график. Скъпи колеги, млади дами тук що влезаха в нашата зала и да участват, може би, в нашата дискусия, така че бих да ви кажа, че госпожа Естер Деланка и други наши колеги са организирали мероприятие за тези млади дами. И сега давам думата на господин Шемер можете да, да продължите и да отговорите на нашите въпроси. Повечето от. Ще бъда кратък, защото повечето въпроси, на повечето въпроси моите колеги вече отговориха. По публично-частното партньорство. А, е, Горбачов и Рейган се разбраха, че а, резултатите от нашата дейност а, са достояние на всички а, интелектуална собственост. Аз а, смятам, че този проект, както до сега, трябва да бъде а, с отворен код а, за достъп. А, как работят Русия и САЩ заедно. Не знам как, но работи това сътрудничество и това е чудесно. Госпожа Хармс мога да се намеся на немски по отношение на разходите за този проект, сравнени с другите разходи за проекти в енергетиката. Не знам какви са вашите проекти. Господин Томас каза, че имате 506. 400 милиона в Германия всяка година за а, соларни енергии даваме 20 милиарда. А, енергията, която Европейския съюз нася всяка година е на стойност няколко милиарда, така че а, смятам, че възобновяемите енергии са онова, на което трябва да заложим на бъдеще, което прави Китай, например. А, и мисля, че си заслужава да финансираме този проект. По отношение на възможностите да се заменят технологиите, които сме използвали до сега, ще дам за пример въздушния транспорт, например. В началото летенето беше много скъпо, а сега все повече хора летят, по-малко се придвижват а, с високоскоростни влакове, защото те са по-скъпи. може да стане така, че а, да се пътува индивидуално по въздуха. Същото е положението и в, а, нашите, в нашия сектор. Няма да бъде ефтина нашата технология. Първите реактори, разбира се, ще бъдат е, ужасно скъпи, но след 50 години може да има по-малки, по-ефтини реактори. Просто трябва да се работи върху развитието на технологиите. И мисля, че това бяха въпросите, на които моите колеги не е, бяха отговорили до сега. Well, uh, excuse me. Uh, maybe we could introduce small questions up to half a minute. Може ли си задавате въпросите в рамките на 30 секунди? Ребека Хармс е първата, която може да зададе въпрос. Действително много ме интересува въпроса колко влагаме в а, изследвания по проекта ИТЕР а, и колко влагаме в научно-изследователска и развойна дейност а, по други проекти. А, нашият проект изглежда, нашият бюджет изглежда много малък, а, но по отношение на, проект, на бюджетите в енергетиката за разработки, може би сумата ще е по-голяма. Много се извинявам, че закъснях, но трябваше да гласувам в другата комисия, където членувам. Интересувам се доколко се спазва от бюджетна гледна точка международната договореност и до кога се планира. Ja, dear colleagues, would you, would you like someone else to pose any... Имат ли други въпроси от вас, колеги? Благодаря. Това беше втори кръг от въпрос. Сега давам думата на нашите гости да отговорят на въпросите. Благодаря. По въпроса на госпожа Хармс. Нямам конкретни цифри. не знам в сравнение с Хоризонт 2020 година и другите проекти в енергетиката когато сравняваме източниците на енергии, а, нашата, начинът на нашата интервенция е различен. Например, механизма за свързване на Европа подкрепя а, с връзките между държавите на транспорта и енергетиката. А, така че енергийната инфраструктура а, може да бъде назована с цифри като инвестиция, когато говорим за научно-изследователска и развойна дейност. Не винаги може да се каже колко ни трябва за развойна дейност и колко за разпространяването на технологиите. така че може би нашият бюджет е голям в сравнение с други енергийни проекти. Ще ви дадем повече информация. По отношение на международното сътрудничество, нашият проект е доста привлекателен. В момента има седем държави членки, които участват и са ангажирани. Питахте ме дали има политически промени. А, ще кажа, че информацията за термоядрените технологии е толкова важна, че държавите участват. имаме и други държави, които участват в проекта а, но те не са пълноправни членове. Знаете, че 90% от бюджета ни се разпределя между държавите, които участват и а, трябва останалите държави да участват. А, а, имаме специален случай с а, Австралия. Те не са толкова силни в а, термоядрените технологии, но имат. А, петгодишна програма съвместно с а, програмата ИТЕР. А, те предлагат финансиране, за да могат а, да продължат с а, собствената си работа. А, по а, въпроса за демонстрационните технологии а, и приложението. До 2025 година а, искаме да сме изградили а, действащ реактор и имаме нужда от а, а, нужда от допълнителни инсталации. А, искаме да сме ги изградили а, до 2028 година, така че а, 2035 година а, ще сме изградили реактор, а, който а, може да произвежда 500 000 мегавата енергия, а ще поглъща 50 000 мегавата а, плазма. Така че в момента работим върху усъвършенстването на демонстрационния вариант, така че преди 2020, 2035 е, година няма да имаме ясен потенциал да изградим демонстрационния реактор. Трябва да има стабилност в производството на енергия, за да може тя да бъде захранена в мрежата. Не знаем доколко ще а, бъде стабилно а, производството на термоядрена а, енергия, а, може да, да спира и да тръгва, така че а, до 2055-2060 година а, смятам, че ще имаме а, образец, с който да демонстрираме конкретно способността на тази технология и възможностите й. Така че а, по отношение на заместването на досегашните а, а, източници на енергия, мисля, че това ще стане след този период. Но ако си представите времето, което е изминало от момента, в който е открит петрол до развиването на цели, всичките технологии, които се основават на използването му. Благодаря. Когато говорим за научни изследвания, ясно е, че нещата не се развиват с толкова а, бързи темпове. Мисля, че беше много важно да чуем от вас а, как се развиват а, тези технологии, че международното мирно сътрудничество върви а, добре а, и представлява чудесен а, пример за глобално сътрудничество на всички велики сили, всички силни економики в тази посока. И се надяваме да продължи това мирно сътрудничество за развиване на технологиите. Благодаря на господин Томас, господин Бигот, господин Швермер. Надявам се да ги срещнем скоро пак защото си заслужава нашата комисия да даде своята подкрепа на проекта ИТЕР. Well, dear colleagues, we shall continue. Скъпи колеги, Продължаваме нашата работа. Следващата точка от дневният неред е сметната палата и прегледа на госпожа Хармс, която май е, трябва, би, трябвало, би трябвало да бъде заинтересован от тази тема, но разбирам, че тя е, ни е напу, напуснала. Така че сега господин Фил Оуен от Сметната палата. Ако искате, може да почне. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да представя този преглед на, на вашата комисия. Тук е Оливия Прижон от TCA. Тази сутрин направих презентация през пред Комисията по бюджетен контрол, така че може би вече сте в течение на нещата, но ще кажа няколко думи за така наречения енергиен преход. Сега вижте тук тези план. А, прегледа на състоянието на нещата се спира на три аспекта. Първо, на това, което се случва в Европейския съюз в момента. Знаете, че там темата е сложна и че е малко трудно да се намери някаква е, ясна и независима така независимо описание на нещата. Второ, е, какво прави Европейската сметна палата и е, върховните одитни институции и трето, какви са бъдещите предизвикателства. Сега, първо, какво прави Европейския съюз? Енергия енергетиката, енергията и промените в климата са тясно свързани помежду си и използването на енергия, на енергия от а, транспорта, земеползването води до 70% от емисиите на парникови газове, така че Европейския съюз трябва да се бори с тези емисии. И с това може да стане само ако държавите членки работят заедно. Имаме цели до 2020 и до 2300 година за намаляване на емисиите, а на, като намерението след 2050 година е емисиите да се намалят с 80 до 95% но е, целите не, не могат да бъдат постигнати, ако не се направят е, допълнителни усилия, за да се достигнат е, целите за 2300 година, ще трябва да се положат двойно повече усилия, отколкото в момента, докато а, ако искаме да постигнем целите до 2050 година, действията трябва да се умножат по 5. Но, до сега постигнатите резултати са добри и повишаването на температурата е под поставената цел от 2%. Но, ако постигнем по повече от целта, която е, е за което сме се договорили в Париж, то в някои части на Европа температурата може да се, появи, да се повиши с 3 до 4 градуса, като например в някои региони на Испания. Това ще доведе до е, дезертификация. Но в е, програмите в е, доклада на ЮНЕП от ноември 2016 година е, се смята, че ако продължаваме по този начин, увеличаването на температурата ще бъде от порядъка на 3,4-3,5%. Какво можем да се направим? разгледа, направихме преглед на много доклади, вклю, вклю, включително и на наши доклади от е, последните, последните години. И а, а, установихме какво е генерирането на емисии и какви са, а, какво е разпределението. През 2015 година Европейската сметна палата при одита си е, е стигнала до заключение, че целта на Европейския съюз да се постигне е, вътрешен енергиен пазар не е постигната, защото продължава да има много големи разлики между държавите членки. Също така е, стигнахме до заключението, че енергийните инфраструктури не отговарят на е, целта за постигане на изцяло интегрирани пазари в Европейския съюз. Що се отнася до възобновяемата енергия, стигнахме до следните заключения. и Има а, ограничения и а, пречки за инвестициите. А, Необходимо е да се организира по-добре мониторинга и оценката и е, да се търси е, по-добра ефективност на разходите. В, от, в, е, в одитите се установи, че има липса на инвестиции, а, кол, а колкото до ефективността на разходите, особено що, що, що, що се отнася до проектите, които се е, субсидират с публични средства. От аудиторите в е, просто в, в цяла Европа постигна, стигнаха до същите заключения, що се отнася до е, е, енергийната ефективност. Но има и добри резултати и че през по, през последно време е, технологическите новости са довели до намаляване на а, е, цен, на, цената на производство на електричество от възобновяеми източници на енергия, като, на, като например тази произведена от а, фотоволтаични а, източници. И сега как, как, как, какви са нашите предизвикателства? Те са седем. за да може да вземете необходимите мерки чрез нормативна уредба. Ще, ще спомена само четири от тях днеска. Управление, енергиен преход, финансиране и научна и развойна дейност. Също така, другите два са също важни. Управлението е, е, е е енергията и климатичните промените в климата са два аспекта или два компонента на едно цяло и публичните одити играят много важна роля относно изпълнението на поетите ангажименти и за увеличаване доверието на гражданите в европейските институции. Що се отнася до енергийния преход? Необходимо е да се извършат много важни и задълбочени промени в цялата система, включително в при складирането и а, всички фактори, които могат да, да повлияят на конкуренцията. Също така е, са необходими фундаментални промени в транспортния сектор и както да най-вероятно най да се приключи с използване на а, е, някои въз, високо въглеродни а, е, технологии да, и а, е, да се а, помисли за а, социалните аспекти и социалното адаптиране в региони, където ще бъдат а, а, примерно закрити мини и други. Радвам се, че днес сте разгледали доклада на господин Бусек относно е, научната и разви... развойна дейност в е, чистата енергетика. Новите технологии се нуждаят от много време, докато станат ефективни. И а, ако в е, е, нашия е, одит за се стигна до заключение, че средствата предвидени за намаляване на емисиите в рамките на хоризонта 2020 може би няма да може да бъдат достигнати сега. Необходими са 1115 е, е, милиарда евро за е, периода 2020-2030 година, като тези средства трябва да дойдат от частния и публичния сектор. За това трябва да има много по структурирана цена на а, въглеродните емисии. Същевременно ще, ще трябва също така да се изведат от експлоатация много от ядрените е, реактори, което пък от своя страна ще даде възможност за и публичния и частния сектор и за развитие на економиката. Благодаря ви. И сега ще дам думата на желащите. А, като господин Ръбек ще бъде първи. Към първо да благодаря за това изложение. Мисля, че за Сметната палата е много важно да обърне поглед и към бъдещото развитие, като основната задача ще е, разбира се, оценката на случилото се до сега. Особено ме вълнува нещо свързано с транспорта. В момента публичният дебат по този въпрос е доста разгорещен. Всички виждаме, че в големите градове транспортът не е организиран по най-добрия начин. Има много задръствания в големите градове, които пораждат проблеми само ако погледнем износването на гумите на автомобилите при потегляне и спиране, това са милиони тонове финни прахови частици. Или ако вземем накладките на спирачките и, и от тях има емисии. Освен това се добавя и проблема, че много от двигателите са в много лошо състояние. Интересувам се дали в доклада има част посветена на транспортната инфраструктура. Например, какво може да се направи по пътя на приложението на изкуствения интелект, въвеждането на сен, сензори, за да може да има постоянно движение в градовете с така наречената зелена вълна, разбира се с гарантирано указание за места за паркиране Изобщо прави ли се нещо по този въпрос в Европа? Има ли градове, които днес могат да послужат за пример за зелената вълна, както я наричахме едно време, но сега вече става въпрос за съвсем нова структура с нови и модерни алгоритми така че може да се намали е, въглеродният двуокис, е, може да се е, откликне на предизвикателствата на климата. Благодаря. Благодаря. Може би по темата транспорт трябва да включим и, и обществения транспорт, метрото, трамвайта и така нататък. Фрабай фраге, я. Е, е, next one is Mr. Господин Явор има думата сега, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата. Благодаря на господин Олън за отличния доклад. Той е абсолютно своевременен. Разочарован съм, че не всички докладчици а, по пакета за енергийна ефективност за чиста енергия са в момента тук. По отношение на политиките, доклада на Сметната палата се дават доказателства за състоянието в този сектор. Поставят се и проблемите на масата. Става ясно, че без допълнителни усилия няма да се справим с целите си до 2020-2050 година по отношение на климата. Трябва практиките и политиките да се променят Слушаме ви внимателно тук в Европейския парламент. Водили сме много е, дискусии по директивата за енергийната ефективност, за възобновяемите енергийни източници. Вашият доклад действително дава доказателства, че трябва да сме по-амбициозни и имаме нужда от целенасочени мерки за постигане на целите от 2020-2050 година. Ще мина накратко по някои от заключенията на вашия доклад. Абсолютно съм съгласен, че финансирането върви в три посоки. Не само публичното финансиране, има и доста частни средства – които са инвестирани и трябва да има стабилност и предвидимост за инвеститорите, която трябва да бъде гарантиран от законодателите и от парламента включително. Но за успеха на енергетиката е важна стабилността, в противен случай няма да има инвестиции. А, има инвеститори, има банки, те просто чакат ясно послание. По отношение на харченето на обществените средства. Тук а, често призоваваме или твърдим, че а, ни трябват повече средства. А, твърдо, оплакваме се, че технологиите са много скъпи, а, но а, трябва да имаме предвид, ако не действаме, колко ще струва това. А, в а, доклада се казва, че а, трябва да бъдат вложени средства в енергийната ефективност, а, но трябва да имаме предвид и какво ще струва нашето бездействие. А, в а, Европейския парламент и в съвета се водят дискусии за по-високите цели, по-амбициозните мерки. Решенията се вземат не само на европейско ниво, а и в държавите членки, така че трябва да има действително амбициозни обвързващи цели на държавите членки. Много а, благодаря, че ме изслушахте. За съжаление, а, трябва да ви напусна. Имам а, а, изказване в комисията Конт. Благодаря още веднъж а, на господин Олен и а, а, благодаря за възможността да обсъдим доклада на Сметната палата. Председателят много благодаря. Сега давам думата на господин Кон. Благодаря, господин председател. Възползвам се от възможността да изслушам господин Он. Днес сутринта го чух в друга комисия, сега чух повече подробности. Много ви благодаря наистина за вложените усилия в този доклад, който ни показва, че предизвикателствата действително са огромни и че е, вече моментът отдавна е назрял да се предприемат действия. След като има над 1000 милиарда е, евро годишно, е, човек може, записана е тази цифра, човек може да помисли, че това е една машинописна грешка, а всъщност е истина. Аз Идвам от района, където се събират границите Холандия, Белгия и Германия и непрекъснато имаме проблеми, например с атомния реактор в Белгия, с добиването на кафяви въглища в Германия и прочие. Така че има необходимост Европейският съюз да се намеси в такива региони, особено когато говорим за структурните промени, защото това са все пак хора, работни места и имат нужда от подкрепата на Европа. Имам следния въпрос. Вие казвате, че изследванията са били, е, е, не, са, е, не са изчерпателни по отношение на транспортните емисии и емисиите от селското стопанство. Възнамерявате ли да се задълбочите в бъдеще по този въпрос? Много благодаря. По отношение на емисиите от земеделието, знаем, че кравите се смятат големи замърсители трябва да изясним а, тези въпроси. Господин а, Ланген е следващият оратор. Ще взема да каталясам. Благодаря много за това, за тази информация, която ми прави дълбоко впечатление. Много е хубаво, че Сметната палата се занимава с тази тематика, но сценарии за времето от 2071 до 2100 година са толкова далечни, че не можем да правим никакви политически а, изводи. Първо, днес все още не знаем точно докъде е довела човешката намеса в околната среда. Освен това, тук се прави един обзор, който не мога да приема безкритично. Колегата от е, социал-демократи е, сподели, че има личен опит от е, мястото, където се събират границите на три страни. Мисля, че всъщност задачата на Сметната палата е да установява краткосрочни тенденции и да прави предложения. Например, във връзка с бъдещите предизвикателства пред Европейския съюз, каква е според вас, какво е според вас бъдещето на селското стопанство? Това би било задача за сметната палата, която да даде различни препоръки, например инвестиция за повече технологии, за стабилизация на еврозоната и така нататък и предлагаме къде да отидат аграрните а, помощи, плащанията. От години говорим за това. Някои плащания първоначално бяха въведени за гарантиране на стабилни пазарни условия, но нужни ли са те сега? Ето това би било предизвикателство за сметната плата на този въпрос да отговори. А да се чертаят сценарии за след 100 години, според мен няма никакъв смисъл. А освен това съм смаян и с така какво вътрешно убеждение ни изложихте тези неща. Благодаря. Чудесни въпроси бяха зададени. Сега е мой ред. Искам да задам няколко въпроса. За северната и западната част на Европа много е важен гълстрима. Има ли изчисления, ако се промени това течение, какви последици ще има това? Защото една голяма част от Европа зависи от температурата и може да има последици за държавите, които а, зависят а, от а, това. А, това въжи за а, северните държави, както и Великобритания. На 11 страница от а, вашия, вашата презентация а, говорите за а, вятърна енергия, а, разположена в морето. А, тук а, аз предлагам да се раздели а, този въпрос на три. А, производство на а, топла вода а, с посредством колектори. Аз самият имам а, такива колектори на покрива и работят чудесно. А по отношение на производството на електроенергия, нещата са по-сложни, особено в Централна Европа. Когато говорим за малки а, фотоволтаични съоръжения с до 10 киловата. А в Испания, например, могат да се използват огледала за събиране и за концентриране на слънчевата енергия. И ако вместо да се използва природен газ, въглища, ядрена енергия, използвате слънчевата енергия, то това ще е чиста енергия, зелена енергия. Дали няма да се постигне подобрение? Това е въпросът ми. Отчели ли сте разликата в фотоволтаиците, така както я описах аз? И последният ми въпрос – как се вместват а, вашите планове в а, общите схеми за емисии? Европейският съюз вече е намалил драстично емисиите си. Имаме и планове, подписали сме споразумението от Париж. А, но Китай и САЩ а, най-големите замърсители, какво става с тях, какво става и с държавите от е, третия свят, които също произвеждат емисии. Много благодаря. Сега давам думата на вас. Много благодаря за всички ваши въпроси. Ще ще се опитам да отговоря на всеки член на вашата комисия, конкретно на въпросите. Те бяха доста широкоспектърни. Извинете ме, ако пропусна нещо. Първо, благодаря за а, вашето за споменаването на това, че Сметната палата трябва да се обърне към рисковете ние трябва да разгледаме дългосрочните рискове, включително и пред жизнеспособността на Европейския съюз, както и пред бюджетите, така че със сигурност ще го четем. Основният ви интерес и въпросът беше за сектора на транспорта тази тема е застъпена в доклада ми. още през 1998 година установихме, че емисиите от други сектори на економиката спадат от 90-та година насам. Това не въжи за транспорта и особено в държави като Германия а, има много е, емисии, повече отколкото в а, други девет страни членки взети заедно. Ще продължа с моите отговори. Ако искате да ми зададете допълнителни въпроси, можете да го направите. Транспортният сектор, както казах, е важен и а, прехода към други източници на енергия ще бъде определящи за е, намаляването на емисиите в транспортния сектор. Питахте ме за транспортните инфраструктури. Знам, че много градски власти предприемат мерки за намаляване на емисиите. Има специални доклади за качеството на въздуха в големите градове в Европейския съюз. Нашия доклад е обзорен. Опитваме се да направим обобщение на нашата страница. Обобщаваме 41 доклада на Сметната палата от последните години. И мисля, че 8 доклада а, са обобщени в а, рамките на половин страница, там се говори за транспорта и за европейските средства, вложени в обществения транспорт и с такива схеми. Можете да се информирате допълнително, ако желаете. Онова, което е важно да се отчете важността на схемите а, за обществен а, транспорт. А, но тези схеми не са достатъчни, просто трябва да се поменят източниците и начините на използване на транспортните средства. Във всеки случай, благодаря ви за въпроса. А, благодаря на господин Явор. Той вече ме изслуша два пъти тази сутрин но зададе важни въпроси. Съгласен съм, че трябва да мислим както за публично, така и за частно финансиране за бъдещето. А, той подчерта и отговорността на законодателите да обмислят стабилността на а, инвестициите и да дадат сигурност на инвеститори в а, този сектор. А, сега в контекста на основните законодателни програми, мисля, че и вие в е, Европейски парламент участвате в обсъждането. Можете да повлияете на пакетите, свързани с енергетиката. Аз мисля, че това е най-големият законодателен пакет на комисията Юнкер. По отношение на публичните разходи, споменати от господин Явор. Ние направихме специален доклад миналата година. Европейската а, комисия беше а, се ангажирала да а, харчи едно от 5 евро за а, действия по климата. А, това не се осъществи. Имаме нужда от повече мерки и по-ефективно изразходване на нашите средства. Господин Кон, вие казахте, че живеете близко до а, границата на Германия, Белгия и Холандия, недалеч до Люксембург, където е нашето седалище. Действително има много трансгранични проблеми. Благодаря, че поставяте този въпрос голяма част от е, нашите доклади са посветени не само на ситуациите в държавите, а и проблеми между държавите, така че не само климатичните, а и енергийните проблеми а, е, трябва да се разглеждат в светлината на, значение, на трансграничното си значение. А, е, вие подчертахте и социалният а, аспект който може да се очаква при енергийния преход. Когато решаваме въглища или възобновяеми енергии, трябва да не забравяме региони, които ще се засегнати от този преход. И трябва да предприемам съответното адаптиране. А, по отношение на разходите от транспорта и земеделието, а, ние работим върху разходите на, а, от земеделието, а, но когато говорим за управлението на емисиите парникови газове, а, трябва да разгледаме приноса на държавите а, ние следващият месец ще представим работната си програма за 2018 година. Използваме обзорния доклад, а, за да идентифицираме бъдещи потребности от а, доклади. А, споменахте кравите като причинители на емисии, а, господин председател. Можем да разглеждаме и с чувство за хумор тази тема. А, когато говорим за селското стопанство, в един от докладите си споменаваме и този проблем. Не бива да го забравяме. Едва ли ще направим специален доклад точно по този въпрос, защото ще предизвикаме предимно усмивки. но а, можем, не знам дали можем да говорим за животни, които причиняват по- по-малко емисии, както предвиждаме това за транспорта. Господин а, Ланген, а, казах, че а, нашата роля е да съобщаваме дългосрочните рискове за европейския бюджет от наша гледна точка на Европейската комисия, съвета и а, парламента. А, вие не сте доволен. А, някои ваши колеги са, за съжаление, не можем да угодим на всички. А, но мисля, че основното, а, основната ни задача е а, да бъде жизнеспособен нашия бюджет. А, по отношение на транспорта, а, Имаше в комисията ЕКОН един двудневен, дву, двучасов workshop. Моя колега Лазаро говори за всички промени, които са нужни в областта на транспорта до 2030 година. Сега разговаряхме с госпожа Гресле по този въпрос и ще го имаме предвид. А, когато говорим за бъдещето на а, общата сълскостопанска политика, а, комисията вече проведе консултации по този въпрос. Комисарят Холган ще представи предложение, може би още през ноември тази година. И още веднъж е, с оглед на работната програма за 2018 година на Сметната палата, а, вероятно е ние да се заемем с бъдещото предложение на комисаря Хоган да уреже, така да се каже, общата сълкостопанска политика за бъдеще. Благодаря и за вашите въпроси, господин председател. Разглеждали сме ефекта на промяната в Гълфстрима. Не сме, но бяхме подготвили някои слайдове, посветени на географията и развитието и в последните десетилетия. Но има изследвания, които отчитат рисковете от промяната на Гълфстрима. Може би Днес говорих повече за рисковете е, за южните държави е, от повишаването на, е, повишаването на температурата и по-малкото валежи. Разбира се, прав сте, че и промени в гълстрима могат да дадат своя ефект и са части от климатичните промени по отношение на фотоволтаичния сектор, прав сте, трябва да го разделим по типове фотоволтаици. Този въпрос засяга много бързо развиващ се пазар. Там цените падат също бързо. Много благодаря за вашия интерес. Мисля, че за вашата комисия участие, активното ви участие в процесите е много важно а, за Европейския съюз. За сега е, големите производители на фотоволтаична енергия са били по-важни. Процесите на развитие се водят последните години от Китай. Китай е лидер в тази област. Но вие говорите за това господин Бузек спомена по-рано днес, е, че Европа, Европа трябва да остане лидер в е, възобновяемите технологии а, и научно-изследователската дейност. А, споменахте Китай и САЩ. А, попитахте какво става а, там. А, те имат, разбира се, много важна роля. Споменаваме това в доклада си. На страница 17 говорим за Парижското споразумение. До, знаем, че през юни 2017 година президентът на САЩ обяви, че държавата му ще се оттегли от Парижското споразумение. Това, разбира се, доведе до объркване и потребност от преддоговаряне а, сега трябва да изчакаме следващите три години а, до предоговарането, Но впечатлих се, че останалите държави по света отговориха с увеличаване на усилията си. А, разбира се, САЩ е огромна държава и важен фактор, така че трябва доста да се помъчим. Китай през последните години промени отношението си към а, а, климатичните промени. А, казах, че те са водещи в а, фотоволтаиците в а, световен мащаб. Това са всички подробности, които мога да ви дам за сега. Много благодаря за интереса, за въпросите, които ми задавате. Радваме се, че вашата комисия продължава да се интересува от нашата работа и ще се радвам на бъдещи дискусии. Много благодаря. А, сега можем да направим втори кръг от а, въпроси и отговори. А, господин Ланген, 30 секунди. Не искам да подхващам дебат за задачите на Сметната палата. Много е правилно, че а, искате да окажете практическа помощ за следващ период. Това е правилният път. Но това, че сте уверен, че Китай ще се обърне на 180 градуса, не мога да приема. В Китай а, всеки месец към мрежата се сплючва, а, включват толкова а, електроцентрали на въглища, колкото се спестява в цяла Европа за цяла година. И освен това, прогнозата до 2100 година съм я виждал преди 10 години в Париж. Париж. и според нея от Холандия беше останал само един баир, защото тогавашните учени казах, бяха казали, че ако не ограничим емисиите, след 100 години нивото на морското равнище ще се вдигне с 100 метра мисля, че сметната палата трябва да борави с числа и с данни, а не да се хваща за такива прогнози. Не го приемайте лично. Просто а, не бива да витаем в облаците. Нямам предвид вас лично. Благодаря, колега. Ако морското равнище се вдигне с 100 метра, това е чудесно за Чешката република защото ще имаме крайбрежие. <laughs> Е, Благодаря. Много беше интересно това, което казахте. Още една бележка. водната енергия. Не, не споменахме втората енергия. Тя е много важна. Водород е много важен за складирането и за използването му отделно. Много така обсъждали сме дългосрочните тенденции тук в комисията и това е един много интересен въпрос. Благодаря, господин Ланген. Не мисля, че съм говорил някакви глупости. Той излезе Значи, аз трябва да отговоря на въпросите му. Аз, аз, аз много а, електроцентрали, а, които работят на въглища в Китай. Да, прав е. Но като цяло поведението и отношението към промените в климата се промениха през последните години. А бих е, се позовал на таблица 2 от е, страница 20, е, където става дума за това, че Германия генерира около 25% от емисиите в Европейския съюз, т.е. толкова колкото 19 държави членки взети заедно. Така че а, просто в, цитирам тази цифра, за да разберете какви, какво напрежение може да има, когато се обсъждат точно а, тези въпроси, примерно а, и отношенията, да речем, между Полша и Германия. И... Да, водорода е много важен елемент. Благодаря ви, че наблегнахте на някои от важните компоненти. Но в крайна сметка този обзор е от 62 страници, така че не може да наблегнем всичко, но но наистина за улавянето и складирането водорода може да бъде от огромно значение. и пред, предполагам, че в бъдещите, бъдещата научна и развойна дейност това ще бъде важен компонент. И ще видим какво ще бъде и а, отношението и а, плановете на комисията, но днес не можем да навлеземе в подробности. Благодаря на представителите на Сметната палата за а, техната гледна точка върху а, тези проблеми. Е, може би на некое следващо заседание ще можем да намерим и някои решения или някои реш... така, отговори на въпросите скъпи колеги, не знам дали е останал някой от колегите, но днес ще продължиме в 14.30 следове тук в тази зала. И първата точка ще бъде обмен на мнение с Мария Габриел, комис... комисаря, който отговаря за цифровото цифровата околната среда. Е, това е част от структурирания диалог с комисията. Благодаря ви и до следобед.